guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Es ist zwei Minuten nach vier. Ich schlage... И така, колеги, две минути след четири, предлагам да започнем с заседанието. Имаме днес голямата задача да изберем бюрото на комисията – от формална гледна точка искам да спазя реда и искам да ви кажа, че според правилата, според член 204 е възможно да водя заседанието като бивш председател ще изберем ръководството, председатели и след това четири заместник председатели. Ще ви кажа имената на колегите и ще помоля политическите групи да ми да ми кажат, ако има промени. Петри Сарвама замества колега Госпожа Шулин замества колега. Има ли други? Има ли други колеги, които се заместват от НП? Не. Добре. Социалистите. Госпожа Катенбах замества господин Кайер, госпожа Любака замества Либерацки. Има ли други колеги, които се заместват от социалистите? Госпожа Коше... Кошевска замества Чернецки и господин Маковай, госпожа Макова е замества колега от ЕКАРЕ от АЛДЕ. Госпожа Григоле замества господин Тойрер. И от, нез... от Обединената левица нямам съобщение, зелените също, от Европа на свободата и демокрацията също нямам съобщения и от Европа на свободата и пряката демокрация също нямам съобщение. А, и така, предлагам да започнем, тъй като часът е 4. Вече станаха 3 минути след 4, така че мисля е крайно време да продължим. И така, започваме с избора на председателя. Моля, колегите имат думата за председател. Нашето предложение за председател на тази комисия това е госпожа Гресле. Значи, ако госпожа Гресле няма против, тя е нашата номинация. Ja, vielen Dank. Благодаря, казва госпожа Кресле. Има ли други предложения? Няма. Добре. Трябва да гласуваме тайно. Не, няма да гласуваме, значи с ръкопляскане. Добре, благодаря ви. Сега първия заместник председател. Има ли предложение? господин Волкен беше първи заместник председател. До момента нямам други предложения. Сега може би трябва социалистите да направят предложение. Моля, имате думата. Аз бих предложил Тереквон. Да, т.е. колегата, който преди беше първи заместник председател. Да, добре, но други предложения има ли? Няма. Добре. Искате ли да гласуваме тайно? Не, добре. Тогава, моля с ръкопляскане да, да изберем първия заместник председател, господин Вон. Ja, und der hat auch paar, äh, schriftlich той също писменно е казал, че е съгласен с неговата номинация. Сега избираме втори заместник председател. Кой ще направи предложението? Благодаря, госпожо председател. Аз искам Терек Таран да предложа от нашата политическа група. Той до момента изпълняваше тази длъжност Госпожа Грайсле, добре. Други предложения няма. Тогава нека приемем и този колега, нека го одобрим с, с ръкопляскане. И така, третия заместник председател. Благодаря, госпожо председател. От името на АЛДЕ ние предлагаме Мартина Длабайова. Тя до момента е била заместник председател предлагаме, а нея. Имаме ли други предложения? Нямаме. Добре. Няма тайно гласуване. Добре. Длаб, госпожа Длабайова бива одобрена с ръкопляска. Благодаря ви, колеги. Благодаря. И така преминаваме към четвъртия заместник председател. Има ли предложение? Да, предлагам кандидатурата на господин Иван Капели. Той е тук присъстващ. Ето го. Иван Кателин е предложен. Има ли други предложения? Няма. Няма желание за тайно гласуване. Добре, моля за ръкопляскания. Dankeschön. Е, Радвам се на бъдещото сътрудничество, колеги, защото то ще ни трябва. Трябва да сме сплотени в нашата комисия. Чудесно. И така, преминаваме към по-нататъчното заседание. Продължаваме с точка 6. Господин, господин Майас, имате думата. Благодаря. Аз бих искал да имаме и превод на гръцки, защото за момента днес няма гръцки. Аз добре ще следя нещата на английски, но следващия път би било хубаво да имаме и превод на гръцки. Абсолютно, колеги, се Да, е, вие сте нов член, добре дошли, прав сте. Ние се радваме да имаме гръцки членове сред нас, защото Гърция за нас винаги е проблем. Естествено, за бъдеще ще имате превод на гръцки. Благодаря ви. Сега, точка седма. Езиковият режим за превод ви е познат. Ние сме се ориентирали до момента за, до, до сегашните, по досегашните членове. Искам да ви кажа, че нашето заседание се излъчва по интернет. Нямам други съобщения. Сега, осма точка. Това е нашия доклад за командировката на комисията в Италия. Било е топло, както знам. Госпожа Длабайова е била ръководител на делегацията. Тя има думата. Благодаря, госпожо председател. Поздравявам и колегите и вас, и колегите заместник председатели. Наистина беше много интересна тази мисия и мисля, че е, ще говорим за нея и в бъдеще, възоснова на е, свързани с темата доклади, които предстоят мисля, че тук говорим за нещо много важно за Европа, именно за етостта и безработицата при младите. Може би да изчакам да затихне шума в залата, да приключат хората с личните поздравления. Само да кажа, че според Евростат над 4 милиона не, е, безработни млади хора има в Европа в момента, което означава хора под 25 Италия бе избрана за обект на тази мисия, тъй като там е, тази, е, този процент е сред най-високите в Европейския съюз. Говоря за данни от 2016. В Италия пазар на труда е, се характеризира с ниско степен на участие на младите, което създава големи трудности за достъп до пазара на труда в цялата страна. Посетихме два региона е, където безработицата е особено е, голяма и особено безпоко... безпокояваща е този факт. Имахме примери, видяхме конкретни примери, значи посетихме Сицилия и Калабрия и програмата за младежките гаранции в Италия е първата програма за, от активна политика за заетост с централизирано управление. Тя е, се базира върху идентични мерки във всички региони, е, централни разходи, стандартизирани разходи, централизирано управление и се управлява и е, на национално и на регионално равнище съвместно. Може да си представите колко трудно се управлява тази сложна програма на различните равнища. Е, по време на посещението на делегацията през юли миналата година е, в е, Италия имаше милион и сто хиляди регистрирани за програмата Младежки гаранции, откакто програмата почва да се прилага през 15-та година. Посетихме различни е, проекти, финансират е, е, по линия на младежката гаранция. Обмен на мнение имахме с местните органи в Сицилия и Калабрия. Говорихме и с представители на Министерство на труда, националния орган. Основните проблеми, които, за които стана дума и в двата региона, са следните. Преди всичко, много е сложна процедурата за финансиране. Различни варианти има чрез Европейския социален фонд и е, младежката е, заетост или сива младежка заетост. Второ, управлението става чрез различни оперативни програми или чрез е, национални централизирани органи или чрез е, регионални такива. Е, просто схемата е доста е, сложна и е, натъкнахме се на недостатъчен административен капацитет, за да успяват да обработят всички досиета достатъчно бързо, което води до забавене на изплащания на сумите на кандидатите, именно младежите. И е, се, разговаряхме с млади хора, които е, цяла година чакат е, да бъде, да бъде им изплатена съответната сума по програмата. Тоест много трудно. Видяхме е, е, и е, това, че в двата региона се създават е, посреднически регионални организации, което е добро, добре, тъй като тези посреднически организации е, някакси допълват централизирания орган и е, нещо, което е от особено, особено значение, е, това е, по, е помощ, са помощниците на комиси, от комисията. И аз благодаря на е, комисията, тук има представители техни. Те ни помогнаха много, с много е, полезна информация и статистика. Освен това, обаче, ние е, бяхме свидетели на техните добри връзки с, е, на, мест, на място с двата региона и усилията им да решат проблемите. Какви са основните препоръки? Е, ще ги видите в доклада ни. Доклада е доста дълъг, е, но мисля, че е полезен за бъдещата ни работа по този въпрос. Комисията насърчава допълнителни инвестиции в административен, е, допълнително инвестиране в административен капацитет и управлението на IT системите. Е, според комисията е важно, изключително важно да се съчетава е, ефективното изпълнение, е, прилагане на фондовете с конкретна и пространна помощ от страна на комисията. И мисля, че представителите на комисията ще кажат нещо по-конкретно по въпроса. Комисията изтъква, че сътрудничество на местно, национално и европейско равнище е от решаващо значение, за да се възстанови доверието, да се върне доверието е, сред младите. Бяхме е, шокирани от е, тази липса на доверие сред младите. И това е нещо, по което трябва да работим. Може би повече сътрудничество, повече координация на различните нива, регионално, национално, европейско, е, биха помогнали да се реши проблема. И накрая комисията навляга на значението на подхода, който почива върху е, е резултатите, е, постигнете резултати. Това е подход, който се използва и при другите Европейска инициатива и Европейски социален фонд. И е, наистина трябва да внимаваме какви проекти ще препоръчваме в бъдеще и е, от кои очакваме конкретни резултати в държавите членки. Накрая, както вече казах, благодаря на комисията, благодаря на всички колеги защото е, според мен е, това беше една много полезна мисия, много информация е, получихме и мисля, че заслужава да работим и в бъдеще по това. Благодаря на секретарията на, за чудесната организация, комплимент на секретарията за това. И накрая Имахме вътрешно организационни проблеми с участието на някои депутати, защото някои местни е, депутати се включиха в последния момент. Така че в бъдеще бих препоръчал на секретарията да, е, да знаем е, предварително какви правила ще спазваме, какво е, е, какъв е тайминга за включването на различни колеги, защото не е лесно да се управлява едно заседание, когато колеги се явяват в последния момент, без да са потвърдили участието си. Това е дребен така, подробност, но е важно за бъдещата ни работа. И това е за сега. Предполагам, че други колеги ще вземат отношение, пък и комисия комисията. Благодаря. Благодаря за това, че председателствахте на тази, това заседание, за цялата работа свършена. Знам, че ръководител на делегация е тежка работа. Човек трябва да внимава непрекъснато. Благодаря, колеги. Имате думата за коментари, особено тези, които са били в мисията. Господин Вали. Благодаря, госпожо председател. Аз също благодаря на Мартина. Много интересна беше тази командировка и трябва да ви кажа, че за да управляваме тази програма Младежки гаранции получихме доста средства и след доклада на Светната палата Задам въпроса защо се откриха пропуски и резултатите не са толкова успешни. Направих няколко политически коментара по този въпрос, за този провал, но ние наистина имаме административен проблем, административни проблеми в Италия много са младежите, които са обхванати от тази програма. Има и бюрократични пречки, е, свързани с освояването на средствата. А, всъщност младежите, които се включиха в тази програма, им бяха възстановени средствата чак една година по-късно. те всъщност е, следвали е, това обучение на собствени, със собствени средства, собствени разходи. В Сицилия и Калабрия а, се а, установени а, множество забавения при възстановяване на средствата. И като отговор на въпроса защо не се създават устойчиви работни места, въпросите са и политически, и ако предприятията ангажират за кратки срокове по тази програма младежи, трябва да се изчислят какви са разходите в рамките на тази програма. Има не само административни и политически, но и структурни проблеми тук. Така че ние се полагаме усилия, за да извадим от тежката ситуация държави като Гърция, но от моя гледна точка е необходим контрол върху политическата дейност. Не могат безогледно да се разходват средствата, да се разхищават, а трябва да се предвидят инвестиции, подпомагащи тези региони, които са в особено трудно економическо положение. решенията, които могат да бъдат взети на политическо ниво, не трябва да бъдат едностранни, така че държавите членки трябва ясно да изразят своята позиция Аз се занимавам и с въпросите на управлението. Някои колеги смятат, че компромиси са възможни в тази сфера. И младежите в крайна сметка преминават през това обучение в Италия, но след това си търсят работа другаде. А тук тази младежки гаранции, тази програма позволява на младежите да останат по-дълго в Италия, но не им намира работни места. Така че би следвало структурни мерки за насърчаване на търсенето да се предприемат. И тази програма трябва да доведе до резултати. въвежда се компютърна система, и сега можем да получим данни за структурни данни за безработицата в Италия. Един милиард евро са необходими за Италия, но този милиард няма да осигури това търсене, от което се нуждае нашата страна. 50% от младежите ни са безработни – така че е необходима много по-голяма по-значителна сума. А, да, разбира се, има и административни проблеми. Те са отбелязани в по-голяма степен а, за сметка на политическите. Госпожа Киличи. Sì, grazie, grazie colleghi, buonasera. Io mi scuso per il ritardo. Добър вечер, драги колеги. Може, моля да ме извините, че къснях, но бях в комисия е, Либе, защото по едно и също време се провеждат и двете заседания на тези две комисии. Много съжалявам, че не можах да чуя Мартина Длабаева, да чуя нейното представене тази командировка в Сицилия и Калабрия. Наистина тя а, прояви голям професионализъм и а, подчерта най-значителните елементи а, на тази програма Младежки гаранции. А, Южна Италия в на общ ни подобно на други региони, засегнати от кризата, Там тази програма имаше много положително въздействие. Установихме по време на посещението разминавания при осъществяването на тази мярка. Имаше затруднения но можем да отбележим големия интерес от страна на младежите. При лансирането на програмата бяха приложени съответните мерки, въпреки трудната ситуация, която колегата подчерта току-що. Но така или иначе Анализът е положителен, защото с 3% е, е намаляла безработицата сред младежите в Сицилия. А Сицилия, за съжаление, има много висок процент на безработица сред младежите. 16% от общ тия брой. Всъщност става дума за младежи, които нямат на образование, напуснали се по-рано училище, нямат работа. Те са доста обесърчени с оглед на малкото възможности, които стоят пред тях. И една от е, целите на тази програма е наистина да доближи младежите до а, е, а, е, заетостта, до работните места. И в Сицилия тази програма се изрази чрез различни форми на обучение – Така или иначе, е, не трябва да пренебрегваме общия контекст в Южна Италия, където броя на предприятията е много по-малък, отколкото е, в други е, райони на Италия и в други европейски държави. Тоест и работните места, които се предлагат, са много по-малко на брой. Също така се забелязва и закриване на предприятия поради е, организирана престъпност. Програмата Младежки гаранции 2 би следвало да се съсредоточи върху приобщаването на младежите на пазара на труда чрез консултации или а, различни а, придружаващи младежите мерки. Преди всичко, трябва да се обмислят и възможностите за наставничество – и предвиждане на бонуси за предприятията, участващи в програмата. Почетавам отново, че се забави лансирането на тази програма, но тя беше изключително от голямо значение, така че да осигури различни форми на обучение, мерки за създаване на предприятия. И всичко това ние можахме да отбележим по време на нашето посещение, по време на тази командировка. Убедена съм, че чрез конструктивен подход – и а, с, с сътрудничество, в дух на сътрудничество между европейските институции, и местните институции и работата на нашата комисия. А, съм убедена, че по този път можем да постигнем много по-добри резултати а, при а, прилагане на програмата Младежки гаранции 2 като ползваме придобития опит. Надявам се, че административните пречки ще могат да бъдат преодоляни. И се надявам, че ще постигнем желаните резултати. Благодаря на всички колеги, които участваха в тази командировка, всички, които ни придружиха това посещение ни позволи да се запознаем по-добре с положението на младежите в Южна Италия и ще можем да усъвършенстваме прилагането на тези мерки на втория етап. Благодаря. Благодаря. Хубаво е, че Мартина говори хубаво италиански. Искам да попитам комисията няколко неща. Какво знаем за устойчивостта на младежката гаранция? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос. Медийното ехо. Как се отразява в медиите това, което не функционира? Дали това е на преден план? Или пък се говори главно за това, което функционира? Може и Мартина да отговори. И на следващо място а младежката гаранция. Какво е всъщност младежката гаранция? Това е доста голямо заглавие. Е, опитваме се в рамките на тази програма да дадем възможност на хората, на младите хора да получат образование или обучение. Може би обаче би било хубаво да не говорим толкова много за младежката гаранция, е, за да не будим очаквания, които не могат да бъдат изпълнени. Т.е. да не може да, да, не, да не очакват хората прекалено много. Аз ще дам думата на госпожа Иванова, на господин Мърфи и след това на... ще дам думата на представителите на комисията. Благодаря, госпо... госпожо председател. Най-напред искам да благодаря за възможността да говоря от името на госпожа Иванова. Както знаете, тя работи върху няколко доклада, свързани с младежката безработица. Тя обаче в момента е заета. Искам да поздравя госпожа Длабайова за, за, за този доклад. Участието на членове на Сметната палата в мисии, свързани с младежката безработица, е нещо много важно, защото така ние получаваме по-добър поглед върху проблема. Това е добра практика, която смятаме, че трябва да бъде продължена. Посещението в Сесилия и Калабрия беше интересно, защото посетихме два различни региона, където младежката безработица е много висока разбрахме за какво става, проблем, за какво става дума при срещите ни с различни представители на властта. Този доклад ще бъде публикуван през април, в началото на април, след което ще организираме конференция на високо равнище тук в парламента, е, конференция, на която ще бъдат поканени всички членове на вашата комисия. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката колегата Жан Тон. А, от името на комисията. Hello, good afternoon to all of you. Um... Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчицата и на нейния екип. Ние участвахме в мисията и искам да благодаря за поканата, както и за това, че докладът бе изготвен още преди коледа. Ще бъда кратък и ще отговоря на вашия въпрос. Преди това обаче искам да кажа какво се случи от мисията на сам на европейско равнище и на национално равнище, т.е. в Италия. И искам да кажа някои неща по заключенията, написани на 4 последната страница в доклада. Сега в Италия нещата продължиха да бъдат прилагани. Програмата за младежката безработица. Имаме повече от милион регистра... нови регистрации. Имаме 800 хиляди профили на млади хора, които очакват заетост. Имаме и 400 000 млади хора, които са получили оферта, т.е. хора, които могат, имат активна перспектива да получат някакво назначение на работния пазар. Сега дали са решени всички проблеми? Не. Но има много успешни истории, има и проблеми. За, обаче, ако трябва да съм честен, в сравнение с миналото, мога да кажа, че парламентарните въпроси намаляха и броя на на статиите, където се описват положителните истории, също намаля. Мисля, че докладът е задълбочен. Той отразява развитието на пакета за младежката безработица – 4 милиона млади хора са покрити от схемата на европейско равнище от 2013 година и 1,5 милиона млади хора са безработни в Европа. Тоест виждаме една положителна тенденция, особено в Италия, където безработицата спада от 40% през 2015 на 38% в началото, в първата четвърт на 2016 година. Естествено има и друг въпрос, който е много интересен. Италия, който има връзка с реформата на трудовия пазар в Италия. Тук става дума за конкурентоспособността и за бюрата по труда. Както казах и в началото, Ние не живеем в идеален свят. Безработицата в Италия и в Италия е много висока, особено в тези два региона. Младежката безработица е особено висока, но вижда много усилия, които се полагат и много, реше, е много решимост на централно равнище, както и в регионите да се преборят регионите с безработицата. Сега към заключенията и препоръките. Естествено, програмата за младежката безработица не е програмата, която ще реши всички проблеми, но тя допринася много за тяхното решаване. В Италия има много региони, които са със сложна архитектура, със сложна структура, но това, което видяхме е, че отговорните служители се опитват да упростят нещата и да работят бързо и ефективно. Говорихме за бъдещето на младежката гаранция. Една от опциите беше да се допитаме до възможността програмата да продължи на регионално равнище и национално равнище. Това обаче не се случи поради технически проблеми, а има и проблеми с бъдещото финансиране на програмата. Видяхме една добра координация от Рим към регионите. Голямо е желанието на Рим да помага с административен капацитет, т.е. централното равнище е много активно и помага на регионите, които изостават. Нашата помощ, помощта на комисията. Ние имаме координационен комитет в Рим, Ние не сме присъствали на всички заседания на централно равнище, но това, което успяхме е да помолим за бъдещи покани, така че да имаме по-добър преглед върху, поглед върху нещата. Препоръка 3. Има някои региони, които са в по-лошо положение от други. Естествено, не е лесно да се прилага една програма. Има проблеми с административния капацитет, но и тук виждаме положителна тенденция. Проблемите, броят на проблемите намалява. Това е нашето заключение. Четвъртата препоръка е свързана с помощта, идваща от комисията. Естествено, ние често посещаваме Италия, говорим с отговорните служители и се надяваме, че по този начин им помагаме, но естествено и нашата помощ има граници в рамките на споделеното управление. Ние може да дадем много много съвети, много помощ, но в крайна сметка те са отговорни за прилагането на, на, на програмата на място. Министърът на труда Министърът на труда работи в тясно сътрудничество с регионите и това е добре. Сега петата препоръка е поддържане на финансирането. Миналата година бе написан докладът, но от тогава ние работим върху техническото приспособление, т.е. Е, Италия да получи необходимите средства и не само Италия и другите засегнати от кризата страни. Бюджетът бе осръвна, осра, осъвременен, така че програмата да може да бъде продължена. На следващо място от финансова перспектива е важно да се каже, че бюджетния орган ще отговаря за бъдещото разпределение на следствата. Бюджетният орган в Брюксел. Ние се застъпваме за опростяване, т.е. пари да отиват към една ясна програма. Да се знае откъде идва финансирането. Ние сме съгласни с препоръките и заключенията на самия доклад. Имаме обсъждане следващата година за възможността за финансиране на програмата от ЕФСИ. FC е, има определени цели, така че нека да видим какво може да се постигне с общи усилия. В същото време ние подготвяме периода след 2020 година. Много трудно ще е да убедим парламента още от сега да се занимава с нашите цели за след 2020 година, но така или иначе става дума за обмен, обмен на добри практики. Сега стабилността на схемата, въпроса на госпожа Гресле. Да, италианските власти са решени да продължат с схемата, тя е много полезна. Има проблеми с финансирането, както казах, но ние можахме да осъществим техническите приспособления и има още един елемент, който е важен тук е бюджетния преглед. Тук се работи с регионите. Целта е младежката гаранция да продължи. Сега за медиите. Е, тази програма наистина заслужи медийното внимание. В началото какво се случи? Вие и други е, страни ни изпратихте различни истории, различни, различни стати. Отговорните звена, управляващите звена в Италия комуникират много добре с медиите. Те популяризират програмата и това е добре, защото така могат да достигнат до млади те хора, които играят на компютри и въобще не се интересуват от трудовия пазар. Така че те инвестираха много в комуникацията, как да идентифицират младите хора, които са безработни, как да ги накарат да а, напуснат домашните си компютри. Така че тук имаме добър пример за комуникация. Благодаря ви. Благодаря, казва госпожа Кресле. А сега госпожа Длапайова в заключение. Благодаря, благодаря на всички. Извинявайте, забравих. Пропуснах Инес. Инес, извинявам се. Не исках да прекъсна това изказване, което беше много интересно на докладчика. Всъщност, а, вие а, споменахте за ходене на кабинета на госпожа Длабаева, но малко съм очудена, защото не е. Той ни е споделял гледната си точка и като че ли създаваме сега някакъв прецедент. Да, госпожа. Yo creo que suficiente. Не могла да дойде, така или иначе ние имахме много интересна среща с нея но това не е подходящ прецедент. Е да, това е правилно, но вече два пъти отлагахме точката. Два пъти госпожа Иванова беше тук. Не, можехме, не можахме обаче да, да стигнем до тази точка. Тя не беше виновна. Точката беше важна за нея, но в крайна сметка Сметната палата много задълбочено се занима с този въпрос, За това исках да дам думата на Сметната палата и искам да се извиня в същия момент, че два пъти отлагахме точката поради наша вина. Мартина. Е, Благодаря, хубаво е, че го каза. И днес наистина сътрудничество беше чудесно и много хубаво, че госпожа Иванова беше с нас. Тя ни да, предлагаше конкретни е, факти и цифри, защото става дума за серия специфични доклади. Ние ще ги разглеждаме в рамките на следващата година защото мисля, че много време и внимание ще посветим на младежката безработица тази година. Така че нейното участие беше много полезно. Единствено препоръчвам бъдеще обаче винаги да каним е, Европейската сметна палата при на такива мисии, защото тяхното участие е изключително полезно. Факта, че тя не присъства, е, бе обяснен от е, председателката. Тя два път, на два пъти идва, е, но се провалят заседанията, така че много трудно се организира всичко това. Но пак казвам, това беше не само един отличен пример на сътрудничество с Европейската сметна палата, но и Европейската комисия също. За мен това е първият такъв, първото такъв, такова преживяване, хората от комисията и да участват в мисията и не наистина, ако всички вие сте такива, аз ще си променя отношението към освобождаване от е, отговорност в бъдеще, защото бяха изключително професионални, е, бяхте изключително професионални, веднага имахте готови отговори и много добре взаимодействахте с италианските органи, което е чудесно, защото нашата препоръка е да е, получаваме, да, да се получава повече съдействие, помощ от комисията на място и точно това наблюдавахме ние по места. Между прочим, е, госпожо председател, вие по поставихте въпроса за медийното отразяване. Наистина е, е, в службата на Европейския парламент, бюрото в Рим ни помогна много. Там имаше, в Рим там имаше хора, които организираха две пресконференции, едната в Сицилия, другата в Калабрия. Е, това беше много хубаво, защото ние, една група е, депутати, решихме, че е, аз давах информацията пряко на журналистите, разбира се, имах, дадах и лични интервюта, но отразяването беше много положително и за Европейския парламент и нашето присъствие и нашата комисия това беше един вид така отваряне на очите на хората за това какво всъщност прави нашата комисия, каква е целта на, на, на, на тази мисия. Това беше хубаво. И е, италианските медии, въпреки някои проблеми и регионални, е, наистина говореха е, и, и казваха е, хубави неща, отразяваха положителни най-добри практики, не само, не се хващаха само за лошото и отрицателното, както обикновено правят медиите. Това е заключение обучението ми. Мисля, че тази година тази тема ще изниква, изниква непрекъснато в е, дневния ни ред, е, тъй като имаме е, и доклад по своя инициатива, който ще се заеме с темата младежка безработица и в комисията КОН. Имаме в Комисията по заетост същата тема от различна гледна точка, разбира се. И в Комисията по заетост работим и по прилагане на европейската гаранция в държавите членки. Т.е. задълбочаваме е, работа по проблема. Е, понякога ми е трудно да, да разлежам темата от гледна точка на, на контрол, е, комисия по контрол и заетост, но е добре да се съчетаят двете неща. Така че много въпроси ще... тази тема многократно ще се обсъжда, трябва да поддържаме и укрепваме тези фондове и разбира се да държим така ръката си си на пулса на, на местните конкретните проблеми. Аз е, няма да навлеза в политически съображения е, като Марко, защото тук ще трябва, такъв случай трябва да говоря за създаване на работни места, мотивиране на младите. Аз съм съгласна също с вас, че не трябва да е, чрез думата гаранция да не е, така обещаваме твърде много на младите, но да не навлизаме в политически дебат тук. Е, тази сутрин, идвайки, пътувайки за Брюксел, прочетах за е, някаква статия за това, което най-много тревожи младите в Европа и аз мисля, че основната им тревога е безработицата. Основното им притеснение идва от там. Е, Затова мисля, че е, това е тема, която и бъдеще трябва да ни занимава много сериозно. Благодаря на всички колеги, на комисията, на Сметната палата. Мисля, че трябва да продължим е, свършеното да, и да, проследим, да следим какво се случва в тези два региона и в бъдеще. Благодаря. Да, допъл, допълнителната продължава работа всъщност е, е, е много важна. Е, това беше първата стъпка. Е, имаме два специални доклада. Е, два е, предстоят също и би било добре всеки път те да са така съдържателни. Ние трябва и да, да обосновем защо четири доклада ще са посветени на тази тема. Това е важно. Сега му да кажа, че е, при всяко е, такова пътуване, всяка такава мисия, трябва е, в писмена форма да поканим Сметната палата своевременно, е, предварително. И в следващото ни мисия е в Украина, в Йордания и Ливан, това са е, трети, е, при тези посещения обаче не бяхме придружавани от Светна палата, не знае защо е, но е, заключението е, че е хубаво винаги да имаме представител на Сметната палата. Винаги е добре, когато имаме такова е, присъствие. Е, и така, приключихме с тази точка от дневния ред. Мартина отново благодаря най съдече Сега минаваме на девета точка. Това е проучване за разходите за всяко евро за изпълнение на европейските политики в различните държави членки управление на, на, или овладяване приложението, разходите по приложение е, на европейските е, безвъзмезни помощи. С е, Делойт е, имаме отчет по този въпрос от Делойт, е, но понеже няма имената, ще ви помоля да се представите. Имате думата. Благодаря за това, че ми дава думата. Благодаря Тим Демейер, съм, се казвам и съм е, работя в е, консултантска фирма Lloyd, Deloitte. Е, с удоволствие ще ви представя е, нашето проучване за разходите за европейските безвъзмездни помощи е, при изпълнението на е, различните политики и разходите свързани с това. Е, е, нямате моята презентация, но доклада имате. Ще ви помогна така да, е, да ще ви запозная с е, основните констатации на презентацията в следващите 10-15 минути. Преди всичко, целта на проучването беше да ви дадем представа за разходите, свързани с европейските безвезни помощи и да излезем с препоръки за това как да отстраним допълнителните разходи и да, да да сложим край на допълнителни разходи, свързани с тези безвъзможни помощи. Ние разгледахме предисторията на различните процедури по управление на тези помощи и оценихме разходите на три равнища. Първо на ниво Европейска комисия, второ на ниво управителен орган на национално или регионално равнище, в случая с поделеното управление и също така на ниво бенефициенти или получатели на такива помощи. Ние е, определихме именно двигателните е, сили на разходите, какво, е, е как се генерират разходи, как се търси е, ефективност и как да е, съкратим тези разходи. Е, дъното, на в на този диапозитив е, виждате, че целта е да се подберат е, е, такива програми в областта на конкурентоспособност за работни места и растеж, економически и социална кохезия и този обхват вече обхваща две трети от е, сумите, които годишно се са изразходвали е, за тези, тези цели, гореспоменатни цели от Европейския съюз. Е, както знаете, е, опростяване и хармонизация на европейските е, регламенти е от, е, занимава и така притеснява бенефициентите, получателите на такива суми вече от десетилетия. Е, е, разходите по управление на тези суми са значителни и има конкретни правила европейски, които, на които са подчинени тези процедури. В ляво виждате Европейския финансов регламент, който залага основните насоки и принципи е, и е, за това как е, допълнителни инициативи ще засилят ефективността. От дясната страна виждате конкретните правила за програмите за финансиране, различните правила при споделени програми, които управляват тези процеси. Тези правила отчитат конкретиката на програмата и е, възможното административно бреме за всяка програма. Това е, са изисквания за отчети, одити, проверки, контрол, е, разходи за е, изплащане на, изплащане на средства правилата, които, например, за управление мобилността на студентите са много различни от тези за управление на транснационални научно-изследователски програми. Но това не означава, това не, е, не трябва да бъде самоцел за Европейската комисия и Съюза да хармонизира тези е, схеми за финансиране по различните про- програми. На следващия диапозитив виждате процес, процедурата по управление на безвъзмездните помощи е различна в, за различните програми, макар и изпълнението на тези програми, макар че изпълнението на тези програми също е развито за всяка програма. Модела, който е отразен тук, се използва за проучване, който се използва в това проучване, състои от три части. Първо, покана за предложения, е, възлагане на тези суми и изпълнение на, на грантовете и приключване на грантовете. В зависимост от различните ние тип управление, споделено, пряко, косвено. Ролята на различните участници в процеса е, също е, е различна. Например, генералните дирекции на комисията, изпълнителни агенции, държави членки, региони, национални агенции – е, също участват понякога. В е, всяка от тези три части от процеса е, заявителя за грант и съответно бенефициента, ако той успее, е участва в голяма значителна степен. Както виждате в първата фаза, покана е, и възлагане, е, заявителя е, съответно за, за, внася своята заявка, обработва се, излиза се с предложение, след това се договаря договора и при изпълнение на гранта трябва да се изпълнят много изисквания за отчет от, бенефици... от получилия тази, този грант. И накрая приключване на гранта, много одити се провеждат е, е, при различни бенефициенти, е, получатели на грантове, освен за да се види какво, какви разходи са направени за администрирането му. Можем да кажем, че управлението на този процес изисква значителен ресурс от всички е, участващи страни, както на правителствено, така и е, равнище, така и е, от, лично от бенефициентите. Ако е, разгледаме разходите, ако погледнем разходите всичко това, първо трябва да знаем, че финансовите системи на комисията в момента, когато провеждахме това проучване, не можеха да, да дадат е, съответната е, така, да, да, дадат е, разбивка на данните. Затова работихме на базата на, на отделни примери, на, на прецеденти и е, данните. Е, Затова се изисква така е, разумно да се екстраполират тези данни и да се прилагат в за различните програми не, нямаме, да, по Erasmus Plus нямаме данни в това проучване. Виждате три области, три групи разходи. Първо на европейско равнище, тук с изключение на Еразъм Плюс. Значи годината е около 300 милиона годишно използва за изпълнение на програми по грантове и за надзор над управле... управителните органи при споделеното управление при прякото управление програмите струват малко по-малко, около 1% по-малко, а тези споделените 0,5% от ангажираната стойност. Това са а, е, незначими проценти, но пък трябва да си представите от какви суми са тези проценти. Доста е, значими. Трябва да се каже, че има много е, видове разходи е, в различните програми. Например, за пряко управление разходите варират от 0,05% и близо 10%, в зависимост от това каква конкретна програма разглеждаме. И между 0,07 до 0,15% за програмите с е, споделено управление. Е, какво, е, как се създават разходите. Първо това зависи от обема на съответния грант, е, законодателството, изискванията за отчетност и съответната степен, необходимата администриране и съответната степен на автоматизация. На регионално, регионално равнище събрахме данни за разходите. Там дейностите и е, генериращите фактори са сходни. Е, разходите за управление на грантовете на това равнище, на регионално равнище, е около 5% от е, стойността и тук разходите варират от 3 до 10% в зависимост от конкретния случай. Отново има доста така голям диапазон и накрая на ниво бенефициенти, бенефициентите са правили разходи между 1, средно между 1 и 19% от полученото финансиране. Тук основните източници на разходи са стойността на финансирането, опита на, на получили е гранта с, а, при управление на такива грантове, законодателството, а, начина на управление, а, проверките, необходимостта от бройката проверки и автоматизиране процеса. Важно е да се знае тук, че няколко от нашите конкретни а, случаи показаха, че м, процедурата по заявяване е, е около 20-25%, което означава, че е, неуспелите да получат грантове поемат е, сериозни е, разходи по тези схеми за грантове. Важно е да се посочи, че Европейската комисия вече е предприела значими инициативи по упростяването, но в нашия въпросник онлайн, който се попълва от управляващите органи, и след срещи с Европейската комисия и изпълнителните агенции е, за нас стана ясно, че административното е, бреме е, е факт и на европейско и национално и регионално равнище, пък и доста разходи за бенефициента. Сега на диапозитива, виждате, няма да задълбочавам подробности, но на европейско равнище един основните елементи беше недостатъчна хармонизация по различните програми и разнобой в авто... нивото на автоматизация и цифровизация, както и нивото на е, проверки, е, доста разнобой се забелязваше там в различните схеми. На национално и регулално равнище един от основните елементи беше изискването за отчетност, много подробна от Европейската комисия, неясното законодателство и понякога правни изменения в законовата база, които натоварваха допълнително, както и сложните, времеемки и скъпи одити. И накрая бенефициента, на ниво бенефициент, най-общо процедурата по отпускане на грантове се оказва сложна, особено за малки е, дружества и организации и е, за нови е, такива новосъздадени, които нямат опит в това отношение. Тук е, някои от е, най-натоварващите е, елементи са придружаващите документи, които трябва да се предложат, одитите. Понякога държавите членки налагат допълнителни но административни изисквания, изисквания извън това, което изисква комисията, така наречения gold plating – и е, което допълнително осложнява живота на е, ползвателите на грантове при малките е, организации и новите е, заявители наистина в даден момент е, могат да е, загубят интерес от такива грантове предвид е, сложните административни и големите административни разходи. След като разсъждавахме в комисията, по предишни е, програми за финансиране от 2007 и 2013 година е, всъщност са направени е, упростявания за следващата програма, от следващия програмен период. Други също се предвиждат. Както виждате на този диапозитив, в ляво е, даваме примери на изпъл... вече осъществено упростяване, предимно при изплащане на направени разходи, връщ... връщане на разходи и цифровизация. Това са разходите. От друга страна, редица е, неща се планират или предвиждат. Е, например, е, заявка за изплащане на разходи чрез опростени формуляри от малки и средни предприятия, намаляване на допълнителните дейности или формуляри, които изискват управляващите органи. Освен това, което се предвижда в момента, е, това, което е, е в ход или което е приложено вече, от обратната връзка от комисията, държавите членки или бенефициентите, тяхната реакция сочи, че е, има възможности за допълнително упростяване и за налагане на добри практики в е, пет основни сфери, предимно е, изброените на този диапозитив, както виждате. Преди всичко свързани с регулаторната рамка, с правната база и правилата за управление на грантове, после, е, първо, по-нататъчна хармонизация на правилата е, е важен момент, е, по който тя може да се помисли в бъдеще да се гарантира регулаторна стабилност в рамките на дадена финансова, в една финансова рамка, добра комуникация в това отношение, избягване на допълнително натоварване с допълнителни изисквания, така нареченото gold Втория важен момент е цифровизация, автоматизация на дейностите, свързани с процес на управление на грантове и повече от цифровизацията, чиста цифровизация, т.е. въвеждане на необходимите е, информационно-технологични е, средства, е, които са необходими, но по-важно от тях е подхода при управление, ясната комуникация, ясно представяне на, на плановете, за да се поеме по-добре тези цифровизирани потоци. Е, третата препоръка, е, третата област за упростяване е това е оптимизиране на, на работната, на обема работа, е, като същевременно се опитваме да упростим процедурата. Понякога това означава, освен на цифровизацията, да се помисли и за възможностите за упростяване и подобряване на процедурите. Примери. Например, е, е, да съкратим е, ненужните до отчети, е, дублиране на одити, физически потоци, които дублират цифровизираните. Това са така проблеми, които може да се рационализират в бъдеще. Рационализиране на, на изискванията за отчетност е важен момент е, е, е, регулярност в подаването на финансова информация, за да се улесни процеса на управление и да се постави ударение върху области, където економическата ефективност е възможна Това е, са местата, които комисията трябва да разглежда по-внимателно, да кажем, е, системи за е, управление възоснова на съответните дейности е, и какво е необходимо да се направи, за да се постигне тази цел. И е, в заключение, можем да кажем, че процеса на отпускане на грантове може да бъде допълнително опростен, за да се е, въведе по-голяма економическа ефективност за комисията, пък и за управляващите е, проектите и грантовете органи в, е, на местно и регионално и национално равнище. Много важна задача за е, управлението на европейско равнище, но и на ниво държава членка и регионално е да се Прости процедурата за заявители и за а, е, бенефициенти, като се а, намали и а, е, административното бреме, пък и разходите, които, е, те, до които то води в процедурата за заявяване, на заявяване за, за грантове. Това са нашите ключови заключения основни заключения. Благодаря за вниманието. Ако имате въпроси, на ваше разположение съм. Да, благодаря. Това беше много интересно изследване. Благодаря ви за това. Изключително любопитно беше. Всъщност, подозирали сме това, което казахте вие, но искам да ви попитам за случаите, които сте разглеждали, кои са били програмите, откъде идват тези случаи, които са анализирани? Сега вие говорихте за 19% на ниво бенефициенти. Трябва да ни кажете нещо за тази цифра. 19%. Аз е, исках да видя и какви са разходите в мой регион за управлението на програмите за ЕСФ. Е, в мой регион имаше 40%, така че зависи от региона, вероятно. Така че, ако може да кажете нещо повече за националното равнище, за, бен, за нивото бенефициенти, за ниво Европейски съюз, ако може да кажете нещо повече за тези проценти, които споменахте, ще съм много благодарна. Освен това, вие говорихте за определени препоръки за действия. А, те са доста сложни и комисията започна да изработва нови насоки за финансовия регламент, нещата вероятно още ще се осложнят. А в същото време програмите вървят и трябва да бъдат прилагани. Това за мен буди, у мен буди огромна загриженост. Сега обаче е моментът, когато може да променим нещо. Така че, ако мога да ви помоля, да задълбаете именно тук във вашите препоръки. Има ли колеги, които искат думата? Не, добре. Имате думата за отговор. Господин Брайан Хейс има думата, моля. Съвсем накратко. Това, което каза и госпожа председателката, по отношение на информацията, която вие не сте получили директно, т.е. не сте получили директно информация от, нито от комисията, нито от е, националните власти, какво всъщност искате да кажете, че информацията е на лице, но не ви е дадена на време и не е дадена във вид, в който може да я обработвате, така ли? И на следващо място – Разбирам, аз лично зная, че разходите за трети страни, консултанти на малки и средни предприятия, например, е, е, консултанти, които да изготвят заявлението, тези разходи се увеличават. Това е много голяма част от средствата. Ето, например, едно малко предприятие – ако се опитва да кандидатства. Колко реалистично е за това малко предприятие да поеме финансовата тежест за заявлението, докато по-големи бизнеси, за тях разходите са по-малки. Не би ли трябвало да се помогне именно на тези малки предприятия, които използват своите собствени ресурси за подаване на заявлението, не би ли трябвало на тях да се помогне повече, а не на тези, които използват външни услуги? Господин Фланеган, да, интересно беше това, което казахте и шокиращо също така. 19% с наистина интересен, интересна цифра. Госпожа председателката каза, че това, което казвате вие в заключенията, с неща, които сме подозирали, даже до някъде сме ги знаели. Сега виждам, че грантовете за селско стопанство отиват по-скоро за, за развитие, за други цели не стига до фермерите. Разгледахте ли въпросите за плащането на грантовете, за трансферите, за начина на плащане, за възможностите за използване на виртуални валути, за да се увеличи проследяемостта на парите? Виртуалните валути могат да бъдат използвани по най-различни начини, но виртуалните валути могат да бъдат много по-добре проследяеми. Защото понякога не се знае къде отиват парите, а е много важно да знаем парите, които се отделят за даден грант, за дадена програма, отиват там, за където са предназначени. Понякога разходите, е, т.е. парите отиват до голяма част за, за административни разходи. Не искам да задълбочавам тук но според мен има голям потенциал за намаляване на разходите в бъдеще и виртуалните валути а, са една такава възможност. Госпожа Аяла. Благодаря. Благодаря за тази им подробна информация, която ни предоставихте. Но искам да се върна на някои от заключенията тези заключения са част от това, което сме извършили в този наш диалог с Сметната палата и всъщност различните пластове законодателство създават повече проблеми и там, където се прилага европейското законодателство би следвало да се опросят нещата, но това е трудно. Споделеното управление води до различни формули, тъй като трябва да има преди съфинансирането. Това, което ме, ме притеснява е, е типа на бенефициентите и размера на грантовете, защото в, проблем, в проекта, който прочетох, всичко се приравнява до стойността, която се предоставя, размера, който се предоставя, независимо от административните разходи и има символична добавена стойност, която се установява при тези предприятия или организации, които прилагат полагат усилия, за да се включат в европейската програма. Да, ако един студент се ползва от Еразъм Плюс, това ще доведе до допълнителни разходи за семейството, отколкото ако той си стои просто вкъщи. Казвате, че големите предприятия, администрации или университети много по-лесно управляват грантовете, отколкото средните и малки предприятия, изобщо по-малките структури. И това силно ме притеснява. Това заключение, до което сте стигнали, ме затруднява, защото всъщност това, което ние установяваме, е точно обратното. Когато се предоставят тези грантове на младежи, на малки и средни предприятия, на малки структури, така че да не е, потънат тези средства при междинните звена. А рационализацията на ексанте е, проверките, когато говорите за такава рационализация, какво имате предвид? Благодаря ви. Благодаря, имате думата за отговор. Благодаря. Имаше доста въпроси, опитах се да ги запиша, ще се опитам да им отговоря колкото се може по-изчерпателно. Сега, по отношение на отделните случаи. Ние избрахме някои случаи, защото не можехме да, да извършим собствено изследване. Избрахме някои от програмите, които имаше, за които знаехме, че има интересни данни. Е, тоест, направихме отделни проучвания, вместо да се преструваме, че ще покрием всички държави членки, всички програми, е, всички области. За това се съсредоточихме върху някои отделни случаи. Трябва да сме предпазливи, естествено, да не, да не се осланяме много на тези цифри. В нашето изследване има определени проценти. Е, те са по-скоро индикативни и ориентировачни, за да се види къде има проблеми при е, финансирането на някои програми. Освен това, трудно е, ако не и невъзможно, да започне да се сравняват отделните програми по начина на финансиране. Аз разбирам, че 19% звучат много за, определен, за определена област, но може всъщност да се окаже, че става дума за малък грант. И това съотношение понякога изкривява резултата. Така че тези проценти не са изчерпателни. Важно е да се помни, че тук имаме голямо разнообразие от програми и има високи проценти тук и там. Това е така. Ясно е, че има възможност за подобрение, особено за млади предприятия и малки и средни предприятия. Вие зададохте въпроса за промените, според нас, какви са най-необходимите промени от наша гледна точка. Отново ще повторя. Смятам, че тъй като малките и средни предприятия са много важни за Европа, те са важни за економиката, за заетостта, за това е важно според мен и по-нататък да се снеме тежестта от плещите на малките и средни предприятия, когато те ползват грантове т.е. безвъзмезни средства. За младите предприятия. Е, хората, които основават предприятия, не бива да бъдат оплашени от огромната бюрократична тежест. Според мен, лично това е много важен елемент. И споделянето на добрите практики. В професионалния си опит видях много добри примери за дигитализация, цифровизация на някои програми – и е, тези примери се разпространяват. Споделянето на добрите практики и приспособяването им към други програми може да бъде поощрено и доразвито. Ето виждате на слайда петте препоръки. Това са според мен най-важните неща, които могат да бъдат извлечени от изследването. Сега за информацията. Наистина имахме много малко време, в което да изготвим изследването и трябваше да говорим с много бенефициенти, управляващи органи. Получихме много данни от тях, но имахме сравнително малко отговори от страна на управляващите органи но установихме, че те знаят какво правят, имат добра база за дейност. Имаше и проблем за срочното, надлежното подаване на информация, обаче И това, което получихме като информация, беше на високо равнище. Не беше информация, която бе подробна, информация, която идва от самото предприятие. И отново се връщам към последното си препоръчване на финансо... за финансовата система на комисията, която не, не по... позволява за получаване на данните в краткосрочен план. Сега за разходите на третите страни. Така е. Имаме доказателства, за това, че младите предприятия и малките и средни предприятия ползват и външни съветници, консултанти, за да се справят с административните изисквания. Имаме доказателства за това, имаме доказателства за бенефициенти, които казват, че когато се сравняват а, с по-големите предприятия, те са в по-неизгодна позиция и по-скоро предпочитат да не, да, не, да не подават заявление за грант, защото администрацията е прекалено голяма. Това означава, че ни трябва по-проста администрация. Тогава ще се намалят разходите, комуникацията ще е по-ясна и по-малко предприятия ще прибягват до външни консултанти. Интересен е този елемент за виртуалните валути, биткоинс и другите подобни валути. Това е интересен елемент. Може да го вземем предвид. Тук не сме го взели предвид, защото от наша гледна точка технологията е все още прави първите си стъпки и има доста време да мине, докато виртуалната валута може със сигурност и със спокойствие да бъде приложена в тази област. Но наистина чрез виртуална валута грантът ще стане по-проследяем. За момента обаче това предложение е доста футуристично. Обаче ние бихме поощрили, аз бих поощрил европейските институции да вървят в тази посока, защото това е нещо много интересно при отдаване на грантове. Говорихме за голяма администрация, свързана с различните програми. Това е така наистина. Това е нашето заключение. Едно от нашето заключение, че администрацията е прекалено голяма, но трябва да се знае, че и сумите са големи, които се разпределят за година, така че определено ниво на администрация и контрол ще трябва да останат във всички случаи. Но така е, е важно е да се помисли как да се намали бюрокрацията, и как да се запази нивото на контрол, така че да е достатъчно и не прекалено голямо. За въпроса за добавената стайно, стойност на Европейския съюз, а, ние го, ние, нашето изследване се съсредоточаваше само върху разходите, а не върху добавената стойност на грантовете. Това би било също интересна перспектива, но това не влизаше в обхвата на нашето изследване. Сега за типа бенефициенти и обхвата и размера на грантовете. Това са фактори, генериращи разходи, защото понякога, когато грантовете са малки, хората решават да не, да не кандидатстват, защото администрацията е прекалено голяма. И що се отнася до типа бенефициенти, това е също много важен елемент. Особено важен е за организациите, малки и средни предприятия и млади предприятия. За тях трябва процедурата да се улесни. Благодаря. Ja, vielen herzlichen Dank. Председателката, да, благодаря. А, ние ще следим тази тема, защото сме на мнение, че темата за нас е жизнено важна, както за Европейския съюз, така и за достоверността на и легитимността на бюджетната процедура. Аз съм загрижена, защото говорите за достъпността на данните. Как да оценяваме нашата работа, ако не може да имаме достъп до данни? Така че вие давате интересни указания, къде може да бъдат подобрени процедурите за достъпността на данните. Реформата на финансовия регламент вероятно ще трябва да вземе предвид и достъпа до данните. Благодаря ви, благодаря ви за изследването. Изследването е изпълнено със съдържание, въпреки че много различни области са подслонени в него. Благодаря ви. И така приключваме с тази точка, преминаваме към следващата. Това е специалният доклад за системата за идентификация на земеделските парцели. Докладчицата е Клаудия Шмидт, а компетентният член от Сметната палата е господин Милионис. Той има веднага думата. Мадам uh, Чер, let me first congratulate Госпожо председател, първо да ви поздравя за избора ви, избирането ви, както и другите членове на президиума, заместник председателите. Поздравявам, желая ви успех. Уважаеми депутати, дами и господа, за мен е голяма чест да ви представя доклада на е, Сметната палата по системата за идентифициране на, на землени, е, поземни парцели, така както накратко казано LPIS. Е, първо ще обясня за какво става дума. Тази система е една информационна система, която се базира върху фото, фото, фотографии, снимки на, всички, на цялата земеделска земя в държавите членки в рамките на обществопланска политика. Целта е да се е, дефинира, да се определи е, допустимостта е, на плащане на площ на стойност 45 милиарда евро годино. Това, е, разбира се, тук се вземат преди различни екологични съображения, кръстосано съответствие, е, така нечето позеленяване е, или подпомагане за неблагоприятни, отдалечени и трудни, труднопсими райони. В държавите членки има в момента 44 национални и регионални такива системи, които съдържат над 135 референтни парцела. Сега подхода на приодите. Ние проверихме е, е, къде е, функционират добре тези системи и до каква степен комисията проследява това. Е, направихме посещение в пет държави членки, които имат 6 ЛПИС е, е, и изпратихме, проучихме 4 държави членки. Нашия доклад установи, че тази система е добра за предотвратяване на грешки установихме процент на грешка около 2,2% от Европейския земеделски фонд този, е, това ниво е малко над е, материалната е, ния процент, допустим процент от 2% грешка. В насоките, е, свържени с е, ЛПС, е, съответните планове и корекции на държавите членки. След всичко това комисията констатирахме, че ролята по мониторинг на комисията подобрява, се подобрява с времето. Идентифицирахме някои възможни области, където е, би трябвало да се засили достоверността. По време на посещение в държавите членки ние установихме, че орто е, образното изразяване е в повечето случаи е актуално но се натъкнахме на случаи, е, където фотоизображенията не са достатъчно достоверни. Някъде е, самите е, изображения не са достатъчно ясни или не включват е, четими, видими елементи, които установихме на място, когато посетихме съответните парцели системата прората може да се използва за сложни ситуации, където парцелите включват много дървета, камъни, е, скали, храсти и така нататък. Добра практика е, намерихме в е, Шотландия. Там тази земя се преврява от ЕЛПИС и съответната документация и установихме, че държави членки, държавите членки не могат да предоставят достоверна информация за разходите на техните системи. Това ни ограничава в оценката на е, економическата ефективност на контролните системи, както и е, курса на по-нататъчната ни политика. Във втората част на доклада ние се спираме върху това как се актуализира е, тази система, за да отговори на изискванията на новата ОСП за, разгледахме въпроса с така нареченото позеленяване и други е, въпроси. Първо, озеленяването. Относно защитата на, на, на трайните пасища, установихме, че е, LPIS не е достатъчна е, във всички области. Прилагането на екологичния фокус, областите с екологично фокус също не е достатъчно. Открихме и слабости в регистриране на е, елементи в пейзажа е, по отношение на кръстосното съответствие. Сега по упростяването и усилията е, открихме, че е, системата за е, геопространствено е, отразяване, там където тя е въведена със срок 2020, там с, с, качеството на информацията на тези системи е значително подобрено, но други възможни мерки за упростяване, като например 2%, 2% прак или 100, правилото за 100 дървета, се оказаха не толкова успешни ние е, се натъкахме и на въпроси, свързани с новите категории допустима земя, е, тъй като някои изисквания не могат да се проверяват е, чрез орто образното отразяване. Упростяването си остава факт, но е сложно. В трета част на доклада се спряхме върху работата на комисията. В това отношение тя се е подобрила в сравнение с предишния период на ОСП. Е, Одитната дейност на комисията е пълна, е, плановете за действие са е, факт и финансовите корекции са направени. Но насоките на комисията се занимават предимно с аспекти свързани като легал, законосъобразност и регулярност, а не върху това как да се подобри ефективността на LPIS системите. Комисията въвежда оценка на на качеството на тези системи, за да даде възможност за държавите членки проактивно да, се, да открият възможни слабости в системата и да вземат съответните мерки за корекцията им. Достоверността на резултатите бе подкопана от слабости в методологията и в приложението. Резултатите не бяха използвани в достатъчна степен за подобряване качеството на данните. Издадахме препоръки за подобряване на функционирането на LPIS. Е, Ще спомена две от тях. Насърчаваме държавите членки да разработят рамка за е, оценка разходите на е, прилагане и управление на тези системи, тъй като процента грешка е близка до нашата, нашия прак от 2%, а разходите за допълнителни проверки са доста значителни. Важно е държавите членки да могат да е, оценят економическата ефективност на техните проверки, за да могат по-добре да адаптират системите системите си. Е, информацията върху разх... за разходите ще се използва и от комисията и другите заинтересовани страни, когато те е, обмислят бъдещи тенденции, е, свързани с е, е проверките и разходите за изпълнение. Според нас може да се постигне да има повече ефект от оценките на LPIS и препоръчваме комисията да подобри проследяването на резултатите, като анализира всякакви несъответствия е, използва ги е, апликацията, съответната апликация ВЕМ и да направи така, че е, да се да готвят допълнителни планове за корекция там, където е необходимо. Благодаря ви за вниманието и с удоволствие ще отговоря на въпроси. Äh, um да, Докладът е важен, става дума за пари, пари, които са доста значими. Важно е как ще се управляват. И нашата докладчица е госпожа Шмидт. Благодаря. Сега вие казахте, че е, Пътят към Ада за Европейския съюз минава през системата за идентификация на земеделските парцели, но това е за мен първия доклад. Аз ще направя едно свое обобщение. Тук става дума за управлението от страна на държавите членки, е, управлението на идентификацията на земеделските парцели. Периода за изследване 2015 е и 2016 година. Въпросът е дали тази система за идентифициране на земеделски парцели се управлява добре в посочените от мен страни, включващи Германия, Ирландия, Франция, Италия, Испания. И така, <clears throat> системата се финансира бюджетът, който бе е, използван за субсидии, бе 45,5 милиарда евро за 2015 година. Основните предизвикателства с екологизирането. 5,5 милиарда са дадени като втори стълб за развитие на селскостопанските региони. Тази система СИСП – а именно системата за идентификация на земеделските парцели, зависи от сателитни снимки. Това е сателитна система и чрез нея трябва да се регистрират парцелите в държавите членки. Тази система се разглежда като контролен механизъм, на базата на който да се контролират плащанията – Както разбрахме, 2,9% за 2014 година са грешките за фонда за гарантиране на земеделието. Интересно е тук, че в, в 28 държави членки действат 44 различни системи за идентификация. 135 милиона са референтните парцели в тези схеми. Държавите членки отговарят за качеството на системите и за качеството на данните. И в доклада личи желанието да се прехвърли отговорността за качеството, за контролите на държавите членки. Сметната палата прави задълбочени заключения. Вижда се, че има големи закъснения при ортогоналните изображения. Може би е, тези проблеми с сателитите ще бъдат решени чрез дроните. И тогава данните, които, снимките, които ще получаваме, ще са по-единни. <clears throat> т.е. данните ще станат по-сравними. Системата Прората не е много надежна, не се и прилага много надежно. Това разбрахме от доклада. Особено проблеми с структури, построени от хора. Националните контролери имат проблеми да отграничат парцели и да прилагат съответните коефициенти за субсидиите. Няма анализ обаче за за ползите и разходите при държавите членки. Не са подадени сравними данни за разходите за осъществяването на системите за идентификация при държавите членки. Няма ясни данни за разходите на година. Комисията обаче не е изисквала данни за разходите за поддържането на системата за идентификация. Така че много е трудно от тук нататък да се направи оценка за евентуални бъдещи политически развития в, в тази област. Сега субсидиите за борбата срещу климатичните промени и субсидиите за селското стопанство. Тук също липсват данни за ползите и разходите. Липсват, е, концентрират се данните главно върху редовността и законосъобразността на мерките. На този фон може да се каже, че системата за идентификация е една добра система за контрол. Хубаво е тя да продължи, за това държавите членки – трябва да актуализират своите, своя начин на събиране на данни. Резултат е също така, че само когато разберем какви са разходите за тези системи, може да вземем решение за бъдещото им развитие. Според мен, комисията тук Зная, че комисията помага на държавите членки, но според мен би трябвало тази помощ да се усили, за да може средствата, разходите да станат сравними средствата за поддържане на системите за идентификация, така че да се знае какви са финансовите рамки за поддържане на системата и къде могат да се направят економии. Имам и въпроси към комисията. Държавите членки казват, че системите за разходи и контрол са много сложни и тук те очакват повече помощ от комисията, за да отговорят на поставените им изисквания. Сега моят въпрос е, как комисията може да даде наистина добра помощ в, в тази насока? И има ли желание тези 44 системи в 20-80 държави членки да бъдат хармонизирани, така че данните от тези 44 системи да станат сравними. Някои държави членки имат една система, а в Германия всяка провинция има своята система, така че нещата стават много трудно, когато трябва да се сравнат данните. На следващо място. Как комисията ще отнеме тежестта от фермерите – защото от една страна фермерите са под натиск от министерствата, от националните власти, с други думи, и от друга страна от комисията. Моето предложение е да има упростяване. Сега упростяване не означава липса на контрол. Означава обаче една прозрачна система – потърпевшите от която не са фермерите. Това е от моя страна. Имам и други въпроси. Благодаря, господин Али. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря за вашата реакция и да благодаря на госпожа Шмидт и на господин Милионис. Уважаеми колеги, ние приветстваме е, този доклад за системата за идентификация на земеделските парцели. Вижда се, че има нужда от подобрение. Искам да благодаря на докладчицата за доклада. Някои от аспектите са изключително важни. Препоръките за включване на тази система в освобождаването от отговорност е също много важно. Системата за идентификация е не, неотделима и не, незаменима, когато става дума за допустимостта на, на селско-стопанската земя. Бюджетът е, отделен за тази система е над 45 милиарда евро. Това е, това е голяма сума, за това условията трябва да са изпълнени, но също така трябва и да са прости, достатъчно прозрачни. Трябва да се упрости административната тежест в много области, за да се облегчи живота на, на гражданите в Европейския съюз. Но тук, в този случай, виждаме много промени е, поети през 2015 година, свързани с системата за идентификация. Оказва се обаче, че тези промени са довели до увеличаване на бюрокрацията и бюрократичната тежест. Така че смятам, тук препоръките са много важни. Комисията се надявам да приеме препоръките от Сметната палата и смятам, че с общи усилия може да се достигне до едно общо упростяване на системата. Благодаря. Господин Фланекън. Uh, uh, Благодаря за този доклад. Може би някой ще кажат, процента е доста нисък, но той означава много пари. От това, което виждам от гледна точка на Ирландия, повечето от е, е, грешките, на които се натъквам е, и хората, с които съм говорил, наистина са объркани и не знаят какво да правят с например, една от грешките, 10% наистина е значителна, но хората наистина са объркани от това. По доклада ЕКО в е, параграф 53 на 35-та страница се, е, се споменава за е, зелените площи, пасеща, трайни пасеща, които, е, които може да е, е, пасе добитък и така нататък. Това е нещо, което е, редовно се явява като проблем в е, Ирландия. Е, е, и наистина е, това обърква фермерите. От една страна им се казва, е, от експерти в Европейската комисия, че всъщност е, добитъка не може да, е, се, да пасе в храстите с макар че нашите прадеди са го правили, но тук се споменава идеята за една нова категория. Аз се питам дали има намерение това да се приложи, приложи в реформата от 2013 2014-2020. И е, нещо друго е, ни е, безпокои. Е, дали е, тези идентифицирани площи тогава е, ще са обект на коефициент за редукция при плащанията. Защото в противен случай нещата ще са доста сложни, ако може комисията да, да отговори на въпроса, че сме благодарни. Госпожа Каденбах. Аз искам също най-сърдечно да благодаря и на докладчика Клаудия Шмидт и на господин Милионис. Е, наистина този всеобхватен доклад е, доказва, че е, много неща е направено, много е постигнато в вярната посока, но все още има много какво да се подобри в е, това отношение, е, както сочи и самото заглавие, е, заглавието на парламента е един и в многообразието, мисля, че трябва да не би трябвало чрез е, е, тази, това разнообразие да се отразява на 44-те е, различни СИПС. тук би било добре да се хармонизират стандартите, за да може по, да са сравними различните системи и да се гарантира повече коректност на резултатите. Е, разбира се, принципа на субсидиарност си остава е, валиден, но е, въпросът ми е свързан с следното. Комисията по препоръка на Сметната палата Всъщност тя е приела тези препоръки, но ако четим, четем доклада внимателно, голяма значителна част от препоръките е, са насочени към прилагането и изпълнението от държавите членки. Конкретният ми въпрос към комисията е как тя си представя в обозримото бъдеще да прилага, да изпълни тези препоръки към държавите членки. И вторият е, ми въпрос, преди това да, да, да е, е свързан с е, е, времевите рамки. Доклада на Клаудия е, е, мисля, че споменава някъде ноември, 16 ноември т.е. в нейното становище е, е, се съдържа изискване към комисията още за 2016 година. Според мен е, този документ, е, е, ние получихме този документ едва миналата седмица, значи два и половина месеца след е, е срока е, дойде първият е, екземпляр. Затова въпросът ми е защо толкова, как ще обясните този, това дъл, дълго забавене в този дълъг срок, в който беше представен документа на парламента. Благодаря. Е, заповядайте. Всъщност аз съм е, получател, така да се каже, в буквалния смисъл на думата. И мога да кажа колко трудно е всичко. Например, един фермер има е, една нива и е, в, е, годи, в, изгражда за зимата една на, е, хамбар е, за слама минава сателита и отразява това. Значи, понякога образа не е достатъчен. Е, е, е, оказва се, че на мястото на, на парцел на даден фермер има езеро, което не е картирано както трябва. Много често наистина се част от пътя се включва в нивата, така излежа поне на снимката, или електрическа електри... Е, ограда, по която тече ток. Е, е, при такива грешки наистина фермера бива глобен. Фермера се опитва да коригира е, нещата, е, иска допълнително е, отново картиране. Е, той, обаче е, той е отново на края на опашката и не си получава е, е, необходимо доплащане, докато не се коригира грешката. Това е, е, обез, това е наистина е, обезкуражаващо и е, тази, е, тази погрешна практика се е, твърдя вкорява и е, вкоренява в е, е, общия подход. И се питам дали така стоят нещата и в други държави членки. Аз разбирам нещата от гледна точка на дънакоплатеца. Те не могат да плащат пари за буци, е, бетон е, е, в шотландския пейзаж, една скала, е скала там, не, тя е част от полето и отнема от плодородната площ. Но тук виждате дилемата на Фербера. Ако той се опита да коригира тази грешка, да уточни нещата, всъщност губи реда си, отива на края на опашката. И така в Обединеното кралство все още има хора, които чакат да им бъдат изплатени суми от 2015 година година. Това се дължи на е, грешки в картирането, е, което означава, че може би нямаме достатъчно административна е, капацитет, достатъчно персонал и системата се разпада. Аз не мога да предложа нищо конструктивно в случая, но всичко това показва, че тази система представа да работи прекалено. общата сукланска политика е твърде голяма и не функционира. Благодаря. И аз имам въпрос. <clears throat> Интересно е сега. Идват аграрните реформи. Това са огромни изисквания към целите системи и в крайна сметка въпросът е и към сметната палата. Системата може ли да отговори на тези предизвикателства? Може ли да се контролира аграрната реформа? Според мен не. Това казва и докладът защото директорът Паско от е, ГД Аграр, каква ще е тази система, която няма да може да отразява една, е, една тревна площ, такава каквато е. Е, особено когато става дума за трайно затревените площи и тези 5%, тези 5%, които трябва да бъдат заделени за екологични цели. Как да ги изчислим тях? Според мен, е, системата до момента е много подлежаща на грешки, много склонна към грешки, след като имаме 2,2% грешки. Е, много години вече се занимаваме с Гърция и видяхме, че е много по-лесно да се плати глобата, отколкото да се поддържа непрекъснато една система. Сега обаче сме достигнали точката, без коя, в която не може да си позволим да нямаме система. И имаме нужда от отговори от ГД Аграр. Как да продължим? Защото не всичко, което което се случва в момента е плод на вашата дейност. На базата на тези снимки, на тези ортогонални изображения се правят плащанията. Но много е сложен въпрос за допустимостта. Когато сега господин Милиони с вашите снимки са чудесни, много ми харесаха. Зелените площи са ясно обозначени, но дали те са допустими за, за субсидия, да или не, нещата са много объркани, настрехват ми косите. Как може да се основава една система за плащане на едни такива снимки? Защо допускаме държавите членки да правят такива глупости? Глупости, които не могат да се контролират. Това са огромни усилия. Така че много, много въпроси. Господин директор, имате думата. Thank you very much, Mrs. Chair, Mrs. Благодаря. Госпожо Шмидт, господин Милионес, госпожо председател. Благодаря ви за възможността да взема отношение към този доклад, доклада по системата за идентификация. Ще направя няколко коментари и ще отговоря на вашите въпроси. Е, и въпросите включително и за бъдещето на, на тази СИП, СИСП система. Ние приветстваме този специален доклад. Вижда се, че системата за идентификация е добро средство, което дава добра възможност за предотвратяване на грешки. Както бе казано, СИСП системата е основен елемент за интегрираната система за контрол. Това е контролен механизъм по ОСП, поради който може да се оцени дали даден парцел е доступ, допустим за субсидия или не. По отношение на приложението, системата дава възможност за идентифициране на грешки. Системата също така играе роля и при кръстосаното спазване. И тук правя препратка за екологичните задължение за озеленяването. Не винаги а, тези елементи могат да бъдат оценени в рамките на тази система, затова често трябва контрола да бъде проведен на място. Комисията иска да посочи и напредъка по отношение на системата за идентификация през периода 2014-2015 година. Има напредък, има подобрение в насоките, в финансовите корекции. Те последваха плана за действие на държавите членки. Грешките са сравнително ниски 2,2%. Освен това, комисията има роля на мониторингова страна, което е отразено и в доклада. Има два основни две основни цели при управлението на контролната система. Защото става дума в крайна сметка за 45 милиарда евро. Но как се управляват отделните системи, това е въпрос на държавите членки. Отговорност, тяхна отговорност е да те да осигуряват системата да работи, да се поддържа, да е актуална, да има достъп до данните и да бъде модернизирана на, равни интервали, на редовни интервали. Ясно е, че много зависи от административната структура на държавите членки. Когато говорим за най-економичния подход, някои решения в държавите членки са по-ефтини, отколкото в други държави членки. Така че тук има разнообразие, има разнообразие, което означава, че е, самата структура на системите се различава, а и целите им понякога също. Сега за качестве, качествената оценка на системите за идентификация. Тук е важно да се каже, че методологията на комисията помага на държавите членки да идентифицират слабости и грешки и включително грешки при тълкуването на, на е, фотографиите, на снимките, както и да предприема корективни мерки. Комисията изготвя насоки за държавите членки. Тук трябва да спомена инициативата на комисията да продължи правилата за използване на системата. Това е в контекста на, на развитието на системата след 2020 година. Ние работим със съвместния център за изследвания и мислим за нови техно... сателитни технологии и за нови по принцип възможности за заснемане на ортогонални изображения. Също така искам да спомена, и мониторинга на системата за е, оценка за качеството. Комисията дава фидбек за държавите членки. Тя поощрява държавите членки да предприемат качествената, да провеждат качествената оценка и тук смятам, че това може да доведе да намали, до, до намаление на разходите за поддръжка на системата. Сега няколко думи за разходите за контрол. И как може да се намалят тези разходи за контрол и да подобрим функционирането на Аякс. Основен елемент тук е да опростим дизайна на схемите за идентификация. Има няколко начини за упростяване, които вече са приложени в държавите членки. По отношение на дефиницията на схемите, например, имаме упростяване на изискванията за озеленяването. Освен това, по отношение на използването на системите за идентификация, тук се използват множество решения за упростяване. Например, опционалните системи за предварителни проверки, която позволява на държавите членки по време на прилагането да използва системата ЯКС за превентивни за, за превентивни цели, т.е. за избягване на грешки. Защото повечето грешки се намират на ниво оценка на целите, за които фермерът използва своите площи. Ние много разчитаме тук на развитието на системата за идентификация. Комисията инвестира в доразработване на правилата и тук ние работим именно по посока на опростяването им. Искаме да използваме по най-добрия начин наличните инструменти за тази цел. Опитваме се да опростим и да обединим усилията си при поддържането на тази доста сложна система. Ние говорим всъщност за 44 системи, които, които обхващат 135 милиона референтни парцели. Но ако искаме една по-ефективна политика, по-амбициозна политика, това означава една политика, която да е по-целеположена. В този смисъл трябва да намерим правилния баланс между простяването, е, ефективността и финансовото управление. Всички тези системи трябва да са в помощ на фермерите, на националните администрации, така че да получават финансиране от Европейския съюз по един честен и справедлив начин. Благодаря. Благодаря, казва председателката. За съжаление, времето много напрегна, така че дебатът, който трябваше да последва, не може да последва. Но ще се върнем на тази тема продължение на годината. В течение на годината, извинявайте, сега давам думата на господин Милионес и на госпожа Шмидт. Oh, uh, Благодаря, госпожо председател. Основният резултат от този доклад е, че СИСП е полезно средство, полезен инструмент, но то не може да провери всичко по новата ОСП една от, е, един от е, новите елементи в е, ОСП е преките плащания за зелена площ. Тук включва трайните пасеща, диверсификация и площи с е, екологичен фокус. Е, по този начин СИС успява да провери двата, е, двете съставки на политиката за озеленяване, но не и ротиране или диверсификация на, на културите поради естеството на работата. Колкото до сателитните изображения. Те те трябва да се актуализират на всеки 3 или 5 години. И проблемът е, е че фотоинтерпретацията е, е, не самата сателитна снимка, а нейната интерпретация. Да, това е ясно и доклада госпожа Шмидт. Сега някои неща вече бяха казани. Аз също бих се радвала, ако имаме възможност по-задълбочено и изчерпателно да обсъждам и темата. И е, нещата да не останат само на хартия, препоръки от Сметната палата или комисията, но и държавите членки наистина да чуят ясно какви са проблемите и не че, не, че ние тук сочим с пръст една или друга държава членка, която нищо не е направила или е, просто целта е разумно да бъдат е, вложени и използвани тези средства, както е, колегата каза, колкото по-проста е една система, толкова по-добре се работи с нея, толкова по-добре се е, контролира изпълнението й и в крайна сметка всички е, се е, ползват от това. Така че приветствам не само това, че анализираме тази система, но и е, това трябва да стигне до представителите на държавите членки. Контрола в рамките на новата ОСП е важен въпрос, но при 135 е, милиона парцела такава система трудно може да, се, е, да е приложима. Заповядайте. Аз е, не, не мисля, че получих отговор на въпроса си, може би не бях разбран. Държавите членки трябва да определят областите, които аз споменах, но това ще бъде ли част от е, реформата 2013-2020 и дали тези идентифицирани области ще са е, обект на съкрещаване на разходите? Кратък въпрос и кратък отговор очакваме съответно съжалявам от това, което разбирам. Вие е, имате предвид е, параграф 53 за трайните пасища. Да, това е възможност, една възможност, е, чрез въвеждане определението на permanent grassland, на, на трайни насъждения, трайни е, е, пасища. Е, и е, това е, е е, е, имаме и а, е, не а, площи, които не са а, засяти с трева, на които също, а, които също се използват за пасища, но това, тази диверсификация се въведе през последните, от, напоследък комисията, за да се определят по-ясно пасищата. Това е а, опция, това не е задължение. Ако държавите членки въвеждат нова възможност, те трябва да идентифицират е, в СИС различните е, е зелени е, тревни, е, затревени площи или е, площи, на които, е, които могат да се ползват като пасища. Значи, ако след 2020 се реши да бъде запазена тази нова дефиниция, ново определение на, на е, трайни е, пасища, окей, е, тогава наистина СИС трябва да се да се е, адаптира, но ние преди това трябва да, да, да разграничим, да идентифицираме различните, различните видове пасища, но както казвам, това не е задължение, е пожелание. Аз според мен о, изображенията, не знам точно каква терминология се използва, но фотосите, снимките не се правят само от европейски сателити, но купуваме сателити от пакети извън Европа. Така ли е наистина? Защото това представлява голям интерес за нас. Just the normal satellites. If not, uh, write us, please. Sorry, I was just consulting my, uh, colleagues to give you... Аз е, се посъветвах за миг с колегите, за да ви отговоря най-точно. Повечето от сателитните изображения се е, е, правят от европейски дружества, но държавите членки е е, са свободни да обработват е, е, тези изображения, където искат, с когато искат. За сега гарантирам, че 100% от сателитните снимки, които се използват държавите членки, са от европейски, имат европейски происход. Но, както казах и преди, трябва да се види как се използват новите технологии, нови сателитни изображения – е, нови сателитни снимки, как това да се интегрира по-добре в е, е, бъдещата СИСП. Имам предвид Коперник, но сега имаме достъп вече до много повече прецизна, точна информация и въпросът сега не е толкова достъп до сателитни и наличност на сателитни снимки, а по-скоро тяхното тълкуване, за да се е, отчете е, именно тази диверсификация, е, не като се проверяват нещата на, на терен, а се използват въздушни сателитни снимки. Благодаря. Ще се занимаваме с темата и, и по-нататък. Ще намерим време за това, защото наистина тук става дума за пари. Сега точка 11 за пандемиите. Специален доклад на Сметната палата. Докладчикът е Брайан Хейс, членът на Сметната палата е Янош Войчеховски. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да ви поздравя за избор за председател на тази комисия. Аз ще направя кратка презентация и искам да ви кажа, че ние и осведомихме господин Лене за вашето предложение за участие на членове на Сметната палата във всички мисии, организирани от комисията. Мисля, че това е хубаво и за двете страни, както и за Сметната палата, така и за парламента при планирането на аудитите. Госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа, за мен е част да представя специалния доклад, посветен на трансгранични заплахи за здравето. Важни стъпки са направени, но много повече неща трябва да се направят. Най-напред искам да благодаря на докладчика, господин Хайс, за неговия чудесен работен документ по одита. Е, той подкрепя нашите препоръки и нашия подход. Областта, която аудитирахме е много важна, защото последните събития показаха, че основни сериозни заплахи за здравето могат да причинят огромни економически, економични, економически загуби. Може да нарушат търговията, публичния живот и пътуванията. Нека си спомним кризата с Ебола, Еколиш бактерията и така нататък. Три размишления имам да споделя с вас. Най-напред, този одит не беше типичен одит на Сметната палата. Тук в този одит ние не функционирахме при него като пазител на европейските пари, а и като защитник на здравето на гражданите ние се застъпваме за по-доброто защита на гражданите. Това беше първата препоръка. На второ място. Е, тук ставаше дума за пре, превентивни действия, за, за подготвителни действия. И на следващо място. Основната отговорност пада върху държавите членки. Отговорността за действия. Е, ролята на комисията е най-вече координативна и подкрепеща. Това е област, в която е необходимо повече, повече сътрудничество и повече европейска интеграция. Е, надявам се, че това не звучи много политически. Основните ни заключения са – в Европа в момента е по-добре подготвена за трансгранични заплахи за здравето, но не е подготвена. По-добре сме подготвени с благодарение а, на приемането на решението за трансгранични заплахи, решение от 2013 година, което решение дава по-добър механизъм за защита на гражданите на Европейския съюз. Това решение формализира и официализира ролята на Комитета за здравна сигурност задава правната марк, рамка и говори за антимикробната резист, резистентност, за биотоксините, за, за опасността от химични и био, биологични вещества въвежда съвместни обществени поръчки за контрамерки. Това означава, че държавите членки могат да закупват медицинско оборудване и вакцини съвместно. Това задава се правната база за създаването на система за ранно предупреждение и реагиране. Това дава възможност на комисията и на националните власти да са в непрекъснат контакт. В риск по въпроси, свързани с публичното здраве. Видяхме доста дефицити на ниво комисия и на национално ниво. За отстраняването им препоръчваме следване. Стратегия, развиване на стратегия от страна на Комитета за здравна сигурност, стратегия, която да даде възможност на комисията да работи за постигане на общо разбираеми цели. На второ място, модернизиране на системата за ранно предупреждение и реагиране. На трето място, комисията трябва да подобри устойчивостта на срещу заплахите за, здраве, за здравето. Трябва комуникацията да бъде утвърдена, укрепена, за да се получи европейска добавена стойност. И на следващо място да бъдат укрепени службите по сигурността. Тук говорим за службите на комисиите, отговорни за транспорта, за екологията, за здравеопазването. Благодаря за вниманието. Благодаря за, вашия, за този важен доклад. Колегата Хейс има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз наистина най-сърдечно ви поздравявам за избора ви като председател на тази важна комисия в следващите две и половина години и другите заместни председатели, разбира се. Благодаря и на Сметната палата за този много важен е, доклад, е, който преди време бе публикуван и който предизвика доста е, отзвук в пресата. Мисля, че е важно да се каже, че тук става дума по-скоро за компетент функции на, на органите по места. Става дума за това дали поети ангажименти от държавите членки в първоначалната фаза на този период 13 до 20, дали такива ангажименти всъщност са изпълнени. тук нещата опират и до доверие, и до това да се установи дали държавите членки са предприели конкретни действия. Трябва да се каже също, както споменаха и от Сметната палата, че тук опират, защото опират до една тема, по която държавите членки е, много така енергично си пазят територията и ако, е, разбира се, е, се установи дали държавите членки са спазили своите ангажименти, тогава комисията може да упражнява повече натиск за хармонизиран подход. Това е въпросът. Знаем е, проблема с Ебола неодавна, е, знаем е, какво става във всяка отделна година в отделните държави членки. Епидемията от инфлуенца в много държави членки, нивото на подготвеност в много държави членки, което е проблем за тях тук. Въпросът е за генерична здравна безопасност и трябва много сериозно да гледаме на него. Е, както е почетено доклада, първата фаза беше между, 8, е, между 2008 е, и 2013. Това доведе до рамката на Европейския съюз за безопасност, здравна безопасност 2020 година. Тоест, близо 10 години, откакто се ангажирахме с първата фаза и вместо Сметната палата споредично да прави такива одити, което е хубаво, тя поема отговорност е, и в парламента има такава отговорност да се проследи до каква степен са изпълнени тези ангажименти. Да не забравяме, че сега ние сме на следващата фаза между 14 и 20 е, и е, че не би трябвало да е, чакаме доклад от е, Сметната палата, за да има отзвук в държавите членки. Е, въпреки това този доклад е добре дошъл. Основните въпроси, основни фундаментални въпроси се поставят в този доклад, е, госпожо председател дали, дали държавите членки обменят информация, дали се консултират, е, е така разпокъсани, е, недостатъчна информация има за това. Второ, дали обменят, да се обменят добри практики, най-добри практики между държавите членки. Тук трябва да се работи допълнително. Дали планираме достатъчно, е, дали наблягаме на подготвителната фаза, фазата консултации. Тук има какво да се направи. Има ли общ подход? Е, е, е тук много въпросителни. И мисля, че един от основните въпроси, които възникват от този доклад е, е недостатъчният отзвук е, в държавите членки е, при доставката на вакцини в случай на епидемии. Тук наистина е, не е направено достатъчно, когато трябва да се предоставят е, е, такива вакцини на приемливи цени. Аз наистина приветствам това, което се съдържа в доклада и съм благодарен за това, че се отправяте това към мен като докладчик. Съгласен съм с вас, че имаме пътна карта, да е ясно за всички в каква посока сме поели е, нещо, което се, което се съдържа в декларацията от 2013. Трябва ни повече стратегически и мониторинг и не трябва да, да назоваваме добрите и е, лошите примери и практики. Според мен е, е, Европейския център за предотвратяване и контрол върху заболяванията няма официална процедура за да, отговаря, да отговори на е, изискването за ефективност. Това сочи, че няма достатъчно координация в самата комисия. Тук става дума за Генерална дирекция здраве, е, въпроси свързани с безопасност на храните и други. И втората ми е, забележка както казах и преди, е, трябва наистина да е, работим е, по въпроса с доставките на вакцини в държавите членки, още когато възникне опасност за здравето. И аз смятам, че трябва да създадем система за ранно предупреждаване и едно по-рано, една своевременна и рана координация. Това е много важен е, въпрос, за да може системата да гарантира най-доброто технологично, е, е, да използват най-добрите технологични постижения. Както каза Сметната палата, наистина е, въпросът опира и до доверие, но е, Надявам се, че нашата комисия ще излезе със своите препоръки и тези препоръки, които аз съм нахвърлял, ще е, бъдат, дадат храна за размисъл на институциите, пък и в национален план. Благодаря, колегата Панио. Да припомним, че няколко важни събития тук през 2008 с млякото, след това алуминий в Унгария през 2010, вулкан и и много още санитарни катастрофи, които ясно показват колко слаби са националните и европейските механизми при криза. За да се справим с тази ситуация, през 2013 приехме едно решение, свързано с преодоляване на трансграничните заплахи и засилване на ролята на Комитета за санитарна безопасност, създаване на законова база в тази батерия и <clears throat> механизъм за обмен на информация. Това са крачки напред и за това много внимателно прочетох доклада на Европейската сметна палата по тази тема, както и доклада на колегата Брайан Хейс. И аз бяха определени слабости в държавите членки при правилното прилагане на това решение. Така че трябва да се обърнем към Комитета за санитарна безопасност за разработване на стратегическа пътна карта за прилагането на това решение. На второ място трябва да насърчим Европейската комисия и държавите членки да ускорят разработването на мерки за разработване на противогрипни ендемични вакцини определяне на рисковете и по-добра, по-структурирано сътрудничество и координация между различните служби на Европейската комисия. Всички тези мерки биха позволили по-ефективно прилагане на решението, което е насочено към защитата на здравето на европейските граждани. Благодаря много. Генерална дирекция опазване. Uh, uh, uh, благодаря за тези коментари и благодаря и за доклада от страна на Сметната палата и на господин Хейс. Докладът на Сметната палата е конструктивен и подробен. Целта му е да оцени е, сложно от политическа и економическа гледна точка съдържание. Комисията ще поеме препоръките от доклада. Има необходимост от координационен механизъм, това се вижда. Има нужда и от по-активна роля на Комитета за здравна сигурност. Комисията работи активно по отношение на модернизирането на системата за ранно предупреждение. Това е отразено в съобщението на Комисията към държавите членки – посветено на споделянето на оценката на риска при определени огнищи от епидемии и пандемии. Например, такъв пример имахме при избухването на пандемичния грип Нашата система на човешко здраве зависи много от огнища на заболяване, е, от... зависи от много различни предизвикателства. При в случай на дадено предизвикателство е необходимо да се подаде един сигнал в системата за ранно предупреждение. За тази цел всички части, всички елементи на системата трябва да действат добре и в унисон. Искам да спомена също така, че всички колеги, които отговарят за трансграничните заплаха, много активно работиха преди година, година и половина, когато избухна заразата от ебола. Тези хора бяха заети непрекъснато с тази заплаха. Е, наблюдаваше се определено забавяне при прилагането на законодателството, т.е. ние имаме а, дефиниции, имаме някои актове за из, изпълнение, които също, по които също се работи, и това предизвиква определеното забавяне. Освен това, ние очакваме пътната карта, карта, която ще бъде приета на юнската сесия на парламента тази година. Е, те изказано мнението, че трябва да има достъп до вакцини. Това е един основен проблем при последната пандемия от грип, където държавите членки трябваше да плащат много високи цени. Помолихме комисията да развие механизъм за покупка. Ако държавите членки искат доброволно да, да купят съвместно вакцините, те трябва да имат тази възможност. След коледа, малко след коледа, бе подписан първият договор в тази насока. Това е много важно също и по повод на терористичните заплахи. Някои държави членки решиха именно да закупят ботелин и антитоксини. Това е първият случай, конкретен пример, който имаме за съвместни обществени поръчки. В момента много се говори в държавите членки по този въпрос за съвместните обществени поръчки и <clears throat> ние смятаме, че насоки ще бъдат публикуване до лятото, а самите обществени поръчки ще бъдат публикувани през есента. Първият договор вече е подписан, както казах. По отношение на вътрешната координация, това е непрекъснат проблем. Номинацията на нов комисар Кинг, отговаряща за въпросите за сигурността, ни позволи да докладваме и по въпросите за здравната сигурност. Има месечен доклад към комисията. Информирали сме комисария за нашите дейности свързани с сигурността. Господин Пърне беше докладчика по решението, което зададе тази структура за преодоляване на трансграничните заплахи. Това е много ясна връзка между държавите членки, комисията и Европейския център за превентивни действия и контрол на трансграничните здравни заплахи. Това са основните моменти, които исках да спомена. Благодаря ви за доклада още веднъж. Благодаря на господин Хейс за неговите коментари. Благодаря. Ще продължим на английски, тъй като преводачите имат